Ще говорим за неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан. Господин Билан има думата за две минути. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Niedawne przypadki skazywania na śmierć chrześcijan uznanych... Благодаря, господин председател. Искам да направя препратка за смъртни присъди на християни. Това, е, това са ужасяващи случаи. Искам да напомня за двойката, която бе осъдена за богохулство и Сава Масив, който бе осъден през март. Има много случаи на преследване на християнската общност, на насилие срещу християнската общност, опожаряване на черкви, на къщи. Но не само това. Не е приемливо да съществуват такива случаи, изобщо да, да се случват такива неща. Това, е, това се случва в, в е, мусулмански страни, в Пакистан най-вече. Има преследване. И по индекса за преследване Пакистан заема 8 място в този списък, по този индекс. Имаше атака в една черква в Першавар, където загинаха 89 хора. Обръщаме се към пакистанските власти да престанат такива тези насилия, да преосмислят закона за богохулство. Тези, тези санкции не могат да бъдат оправдани. Такива ужасни наказания представляват нарушаване на върховенството на закона. Благодаря, господин Пилан. А сега господин Репо. Arvoisa puhemies, Pakistanissa on ollut voimassa laki Jumalan pilkasta jo lähes 30 vuotta. Благодаря. От От 30 години има закон за богохолство в Пакистан. Много случаите са политически мотивирани. Става дума за регионални безредици и стълкновения. Е, религиозните младсинства в Пакистан са дискриминирани. Обединените нации е, постави въпрос за преосмислене и за обесилване на закона за богохолство. Когато има ситуации, в които има дискриминация на религиозна основа, тогава държавата е, е, трябва да се намеси. Държавата няма право да казва на хората как да мислят и да подкрепя е, екстремистките течения. Въпросът за рели... религиите, за вероисповеданията е глобален проблем. Хората им трябва да имат право да изразяват свободно мнението си. Едно общество, което е свободно, е богатство за плурализма. Благодаря. Госпожа Корола. Мес. Оле вуосия tehnyt ihmisoikeustyötä ja yksi havaintoni on, että ihmisoikeuksien ongelma... Благодаря. Аз виждам, че проблемът за човешките права се корени в наказателния кодекс и неговото тълкуване. Това е черна дупка за човешките права. Имам предвид особено закона за богохулство. Ето, например, в нашата резолюция ние споменаваме двойката осъдена за богохулство. Те са изпратили СМС това е обвинението, а се оказва, че телефонът предварително е бил загубен. Има много несправедливи смъртни присъди, но тези присъди може да са, в основата им може да се корени завист или някакви економически интереси. Този закон трябва да се промени, трябва да се промени и тълкуването на този закон. много хора са загубили живота си вследствие на този закон. Господин Шарки. Yes. You, Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Това, което се случва в Пакистан е много обезпокоително и не отговаря на нашето разбиране за правата на човека, младсинствата, непрекъснато страдат заради законите за богохулството. Тези закони са пречка за свободата на изразяването. Дори има един механизъм за правата на човека и се води кампания за тяхната отмяна. Ние, разбира се, не разглеждаме тези нарушения изолирано. Трябва да се има предвид че Пакистан трябва да изпълнява конвенциите за правата на човека, за да получи международно признание. Ние искаме да се отмени смъртното наказание, да се ускори реформата на мадрасите, да се забрани езика на омразата и да се спре цензурата най-вече в интернет. Необходимо е да се помисли за ново законодателство. Благодаря ви. Okay. Благодаря. Госпожа Благодаря, господин председател. Добре, известно е, че в района на Пакистан има нестабилност. Преследването на религиозните малцинства в Пакистан е ежедневие и страдат не само християнските мълцинства. Всички мълцинства са подложени на заплахи със смърт, на убийства, неофициални извънсъдебни убийства, убиват журналисти, дори и синдикални ръководители. В тази ситуация особено уязвими са жените – религиозните организации е, използват религиозни доводи и мотиви за убийствата. Смята се, че 8000 души очакват да бъде изпълнено смъртно наказание. Насилието продължава. Задължително е да се окаже натиск върху пакистанското правителство да сложи край на тази ситуация в която преследват хора за религиозните им вярвания. Също така трябва да се осигури свобода на интернет, да има нужната защита за жените. Нека да защитим онези, които се борят за права на човека в Пакистан. Благодаря, госпожо Суса и сега госпожа Кронберг има думата. Благодаря. Насилието в Пакистан продължава. Ние осъждаме всяко насилие срещу религиозните общности и всички случаи на дискриминация, основани на религия. Правителството на Пакистан трябва да защити жертвите на насилието, да забрани езика на омразата и да спомогне за взаимна толерантност и раз избирателство. Из, из, пакистанското правителство трябва да защити онези, които са осъдени на смърт. Трябва да се сложи край на законите срещу свободата на интернет. Благодаря. А сега господин Посилт за една минута. Господин председател, Пакистан има много трудна история. Даже и името е просто изкуствено име и самата а, държава е изкуствена. А, тя се е получила от след разпадането на британската колония. Има много общности, които бяха преселени и обединени, но така или иначе е, не може да не кажем и да не оценим факта, че в тази държава се шири насилието и то насилие не само между отделните общности, а главно насилие срещу християните. Естествено, е, ние сме за равнопоставеността на всички религии, но централната ни задача е да се застъпим за правата на християните. Партньор, важен партньор за нас е Пакистан и тези права той трябва да ги уважава. Благодаря, господин Месешмит, за една минута. Благодаря, господин председател. Естествено, важно е какво се случи в Пакистан. Естествено, важно е, че тези, това насилие бузи, буди загриженост, но това, за съжаление, не е нищо ново. Въпросът е какво да направи Европейския парламент, какво може да направи съвета. Мога да кажа, ние не сме парламент, а, а, равнопоставен с функциите на национален парламент. Ние сме нещо друго. Е, така че най-доброто, което може да направим е да се обърнем към националните правителства, те да поемат инициативата. В противен случай комисарите няма да могат да решат проблемите. Аз се застъпвам на за представителната демокрация и за ролята на отделните държави членки. Те трябва да поемат тук водещата роля. Благодаря, господин Кели. Е, е, Благодаря ви, господин председател. Аз съм съгласен с колегите, които заклеймяват законите срещу богохулството в Пакистан. Всъщност, дори преди 1947 година, когато държавата беше основана, имаше такива закони, но след това те станаха още по-строги, а смъртното наказание беше въведено и в случаите на богохулство. 2013 година наистина имаше няколко осъдени за богохулство. 70 от тях сега изчакват изпълнението на смъртна присъда. Има и други, които получиха доживотна присъда. Това не бива да се допуска, особено като се има предвид, че искаме ново мислене в Пакистан. Благодаря ви. Господин Кели, е, господин Поселт има въпрос към вас. Да, аз всъщност исках да поставя въпрос към господин Месершмит. Господин Месершмит, позволявате ли ми да ви задам въпроса? Да, добре. Благодаря. Господин председател, моят въпрос е, защо той използва тази важна тема, е, за да обвини Европейския съюз, Европейската комисия върши същата работа, каквато вършат националните правителства, избрани от националните си парламенти. Тя обаче, комисията, има повече отговорност. Не може да сравним националните правителства с това, което прави госпожа Аштан. А, всичко, което се случва, а, всъщност не функционира така, както трябва да функционира. Националните е, правителства могат да постигнат резултати, докато това, което постига комисията, не може да се сравни с резултатите на правителствата, легитимността, която има госпожа Аштън, не е оправдана. Добре, преминаваме към спонтанните изказвания. Имаме много колеги които искат да се изкажат. Госпожа Егле има думата. Благодаря, господин комисар, колеги. Събитията в Пакистан и специално е, закона за богохулството, това са неща, които ние осъждаме християните навсякъде по света са често прицелна точка на дискриминация. Тук трябва да кажем ясно, че ние сме против всяка форма на дискриминация. Пакистан е, силна, е, е, е много важна сила в региона и тя трябва да бъде пример за другите страни в региона. Пакистан носи отговорност за своите дейности и по отношение на Афганистан. Плурализма трябва да бъде укрепен. Само това може да стабилизира Пакистан. Ако Пакистан е стабилен, в е, целия регион ще може да се стабилизира. А, този регион в Азия може да е много благоденстващ. Благодаря, господин председател. Това беше моята последна реч в Европейския парламент. Желая на всички колеги успех и желая да продължите да се застъпвате за човешките права и в бъдеще, така както до сега. Благодаря, госпожо Екле. От наша страна ви желаем всичко най-добро. Госпожа Гормай. Благодаря. Неодавнашните случаи на преследвания на лица, принадлежащи към религиозни младсинства, са тревожен независимо от мерките взети от правителството. Ежедневието на религиозните мнозинства е опасно. Това е. Споменатите в резолюцията случаи говорят за сериозно нарушение на правата на съвестта и изразяването. Освен това, Неприемливи са принудителните бракове и убийствата на честа. Съгласна съм с резолюцията. Пакистанското правителство трябва да положи усилия в следните насоки. Първо да промени законодателството. Това означава не само превенция на престъпления срещу представители на религиозни малцинства, а и наказване на извършителите. Второ, Що се отнася до положението на жените, трябва да се предприемат мерки в областта на образованието, започвайки с религиозните училища. В противен случай цели поколения момичета ще бъдат пожертвани. Благодаря ви. Благодаря. А сега госпожа Хебнер. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Благодаря. Днес говорим за една страна, която е въвела смъртното наказание за богохулство. Няма друга страна в света, в която човек може да обвини своя съсед в богохулство и да причини нарушаване на човешките му права. Така че ние трябва да кажем твърдо не на подобен закон. В момента Пакистан въвежда ограничения върху всички религиозни мълцинства. Християните не могат да изповядват вярата си. И трябва да кажем ясно, че подобни практики са недопустими. Благодаря, госпожо Хюбнер и накрая господин Омуния. Благодаря ви, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Положението на младсинствата в Пакистан е едно от основните безпокойства на Европейския съюз и за него говорим в срещите си с пакистанското правителство. Неведнъж сме говорили за този климат, който не позволява никаква толерантност срещу различните религиозни младсинства, както и злоупотребите с прилагането на закона срещу богохулството. Ние сме говорили, както казах, на множество срещи на върха по тези проблеми с Пакистан. Последната такава се проведе през март. Тогава госпожа Аштън разговаря с представителите на Пакистан. Освен това, предстои среща с специалните представители, които защитават правата на човека в Пакистан. Така или иначе виждаме, че в части на страната има и все по-голям екстремизъм и прицел на тези атаки се оказват именно религиозните пад на мълцинства, понякога жените, дори учениците, особено момичетата сред тях. Злоупотребите, липсата на толерантност са проблеми, срещу които трябва да се борим. Освен това, да не забравяме, че в Пакистан и економическите проблеми са много сериозни и за това религиозната непоносимост се използва безкруполно от политическите лидери. Струва ми се, че насилието ще продължи, защото и екстремистските групи насърчават такива прояви, а ние трябва да направим всичко по силите си, за да подкрепим мнозинството пакистанци, които желаят мир, просперитет и демокрация. Според нас е много важно с Пакистан да се води диалог, да има практически инициативи. Ние сме готови да подкрепяме основните проекти срещу дискриминацията в Пакистан. Освен това, трябва да използваме работата с медиите, образователните инициативи. Необходимо е да няма дискриминация възоснова на вероисповеданието, както и да се предостави правна помощ, когато правата са застрашени. Трябва да се осигури по-добър достъп до правосъдие в Пакистан, да се подобри правоприлагането. Необходимо е самите институции да провеждат разяснителна работа за правата на човека. Това ще е в сърцевината на европейската помощ за Пакистан. Ние сме на мнение, че включването на Пакистан в Системата от общи преференции трябва да зависи от спазването на правата на човека, следването на конвенцията. И именно едно такова решение е, служи за пример. Ние ще продължим да се борим за свободата на религиите, свободата на изразяването, Необходимо е Пакистан да защитава всички свои граждани, включително и християнските и други религиозни младсинства, включително и жените и децата. А комисията, парламента и всички европейски граждани, които вярват в правата на човека и демокрацията, ще защитят такава позиция. Благодаря. Господин Сонникс по процедурен въпрос. Oui, да, господин председател, смятам, че сме около десетина в залата и тъй като това е последната зала, може би бихте могли да дадете възможност на всички, които пожелаят, да се изкажат в рамките на спонтанните изказвания. Аз казах, че няма да мога да удовлетворя всички желания. Е, съжалявам, е, аз не дадох думата не само на вас, но и на друг колега. За съжаление, не може да продължим дискусиите дори на то, в този последен ден безкрайно. Така че трябва да продължим с дневния ред. Има 6 резолюции по този въпрос. С това приключвам, е, приключваме този дебат. Гласуването ще е в последствие. Сега преминаваме към Сирия и положението на уязвимите общности в тази страна. А сега